тече тримесечния срок за изразяване на становища от страна на парламента. Госпожи и господа, разполагате с окончателния вариант на проекта за дневен ред, съставен от председателския съвет за е, на 19 ноември, съгласно член 137 от правилника за дейността, тъй като не са поступили искания за промени е, в окончателния вариант на проекта за дневен ред. Проекта за дневен ред се приема във вида, в който е предложен от е, председателския съвет. Следващата точка от дневния ред са